Трябва да се даде отговор на тези проблеми, така че да сме в услуга на нашите граждани. Благодаря, госпожо. Това е краят на нашата дискусия, на нашият кратък дебат, свързан с природните бедствия в Европейския съюз тази година. И така, следващата точка от дневния е, ред е становището на комисията и съвета, свързано с 10-та годишна от приемането на резолюция 1325 на съвета за сигурност на ОНЕ относно жените, мира и сигурността. Искам да приветствам представителя на съвета и на комисията и ще дам думата на представителя на съвета господин Частел. Господин председател, госпожи и господа членове на Европейския парламент, за мен е чест да се включа е, в днешните разисквания от името на Лейди Аштън, нашия върховен представител. Е, позволете ми най-напред, господин председател, да благодаря на Европейския парламент за постоянно проявявания интерес е, към въпросите за жените, мира и сигурността. И да напомня нещо, което вие разбира се добре знаете, че парламентът бе първата европейска институция само един месец след приемането на резолюция 1325 е, да призове за въвеждането и в е, европейския правен мир чрез резолюция на Европейския парламент. Междувременно е постигнат напредък. Сега разполагаме с една определено е, силна е, правна рамка благодарение на приемането на резолюции 1888 и 1889 а са приети и повече от 20 национални плана в този дух. При все това, е, реалността е такава, че е, защитата на жените е, в конфликти, както и участието им в усилията за възстановяване на мира, е все, все още не отговаря на поетите ангажименти. Насилието срещу е, жени и девойки, особено е, сексуалното насилие, е, е все още широко разпространено и трябва да кажем в твърде много случаи остава безнаказано. Европейският съюз решително работи за изпълнението на резолюция 1325 и свързаните с нея резолюции на Европейския съюз. Днес в Европейския съюз има една солидна политика за жените, мира и свободността във всички външни отношения на Европейския съюз в рамките на хуманитарната помощ и помощта за развитие. Бих искал тук да приведа някои конкретни примери. Обменяме положителен опит в тази област, експертите на Съюза е, и на държавите членки редовно участват в специална работна група, благодарение на което е, се обогатяват националните програми и планове за действие. Европейският съюз по-нататък реализира поредица от програми, които са насочени към потребностите на жените е, в конфликтни и след конфликтни ситуации, в това число чрез предоставянето на медицински грижи за пострадалите от сексуално насилие. За по-малко от две години по тази програма са финансирани действия в повече от 67 страни с повече на, 100, на обща стоеност повече от 300 милиона евро. И така Съюзът присъства на място е, със свои представители е, е, в рамките на всички тези 13 мисии по света, свързани с положението на жените, мира и сигурността. По-настоящем се работи, скоро ще бъде изготвен доклад, посветен на въпросите за правата на човека, е, и равенството на половете в рамките на общата политика в областта на външните отношения и сигурността. Ние редовно общуваме с гражданското общество е, в тази област. За 2011 година сме предвидели е, конкретни проекти за подкрепа на женските организации в засегнатите страни. Бюджетът ще възлиза на близо 2 милиона евро. Е, в е, повечето държави членки е, и в институциите на Европейския съюз се отбелязва 10-та годишнина от приемането на резолюцията на ОНЕ. Осъществяват се срещи с заинтересованите представители на гражданското общество. Наскоро в Адиса Бева бе проведена такава проява с представители на Африканския съюз. До края на годината ще разработим стандартизирани учебни материали е, за обучението на нашите представители, е, участници в мисиите в рамките на ОПОВОС. Също така в най-малко от 60% от страните, намиращи се в условията на конфликт и на след конфликтна обстановка, в рамките на помощта за развитие ще бъдат предприяти мерки и в духа на резолюция 1325. И както казах, първия доклад скоро ще бъде готов. На 26 октомври Европейският съюз участва в дебат в съвета за сигурност на ОНЕ по повод именно на 10-та годишна от приемането на резолюция 1325. А преди това Белгийското председателство организира три прояви на, на високо, на министерско равнище в Нью Йорк и в Женева, за да разпространи информация за своите позиции, пледирайки в частност за укрепване на международния мониторинг по изпълнението на 1325 като в частност се прилагат показателите, разработени от генералния секретар на ООН. И Европейският съюз настоява за бързото прилагане на тези показатели. Благодаря ви, господин министр, за изказването от името на съвета. Сега давам думата на заместник-председателя на Европейската комисия, господин Алмуня. Благодаря, господин председател. Бих искам, искал да благодаря на Бългийското председателство за изявлението, направено по обсъжданата тема. Комисията напълно подкрепя казаното току-що от представители на съвета. Искам да направя три коментара по казаното. Първо, напълно съм съгласен с представителите на председателството. Има постигнат напредък. Е, има над 20 плана за действие, които са прияти в 20 различни страни по света. Има специален представител, който се занимава с насилието срещу жените във въоръжените конфликти. Европейската комисия смята, че трябва да се прави повече за предотвратяване на насилието срещу жени и млади момичета в въоръжени конфликти, особено когато става дума за сексуално насилие и за насилие основано на половата принадлежност. Трябва да се настоява за прилагането на резолюция 1325 на ООН, защото тук е, говорим за жени, чийто живот може да се разруши и става дума за жени в е, военни конфликти и след военни конфликти. Е, необходима е работа, за да се помогне на жертвите заедно с гражданското общество и да се насърчи участието на жените в изграждането на мира и сигурността. Трябва да работим заедно с ООН, за да участваме в разработването на показателите, които вече се разработват от Генералния секретариат. Върховният представител за външната политика Баронес Аштен назначи специален отговорник по Судан в тази връзка. Благодаря, господин заместник председател, за вашите коментари. От името на НП госпожа Едит Бауер има думата. Благодаря много, господин председател. Резолюцията на съвета за сигурност на ООН е, резолюция 1325, прията преди около 10 години, е историческа по своя характер. Тя е приета след ужасяващите събития във връзка с войната в бивша Югославия. Жените са сред най-пострадалите от цивилното население по време на военни конфликти и не е случайно, че Женевската конвенция признава, че е, често става дума за геноцид. Физическото и психологично унижение, което тези жени преживяват, оставя своите следи за цял живот, ако изобщо тези жени оцелеят. Затова предотвратяването на насилието срещу жените трябва да е част от общата политика за сигурност и отбрана, и трябва да има специални мерки срещу такива действия срещу цивилното население. Трябва да има действия, последици, когато се случват такива неща, защото и в днешно време хиляди жени биват изнасилвани във военни конфликти. В източните части на Конго наскоро за пет дена бяха изнасилени 8300 жени. Също така в беженските лагери има жени, които са изнасилвани. Трябва да участват повече жени в мироопазващите сили, защото в някои ситуации присъствието на жени е изключително важно. Важно е жените да играят роля в процеса за установяване на мира. Те не трябва да са само пасивни жертви. Благодаря. От името на групата на социалистите и демократите, госпожа Мария Елени Копа има думата. Благодаря, господин председател. Отбелязваме 10-та годишнина от приемането на резолюция 1325 на съвета за сигурност на ОНЕ, резолюция за жените и мира и сигурността. Много важна е тази е, десета годишни, защото жените продължават да са жертви на въоръжените конфликти. Има хиляди изнасилвания в е, региони, където е, такът въоръжени конфликти и това означава, че целенасочено изнасилването се използва за унижение на населението на противниковата страна. Въздействието върху е, жертвите е ужасяващо. По някой път е, те се стигматизират и дори стават жертва на убийства на, челта, на честа след е, тези изнасилвания. Престъпленията са ужасяващи. Е, сините каски също имат е, отговорност тук, защото те трябва да предотвратяват този тип действия. Трябва сериозни наказания срещу всички, които участват в подобен тип престъпления. Международната общност трябва да покаже, че държи на думата си. Съгласно резолюцията, жените могат и трябва да бъдат равнопоставени партньори в насърчението на, на действията по пъти към мира и сигурността. Съществуват и програми за социална, економическа и психологична рехабилитация. Емансипацията на жените и участието на жените е от решаващо значение, ако искаме да поставим край на сексуалното насилие като инструмент на войната. Благодаря, давам думата на госпожа Норика Николай от името на либералите и демократите. Не я виждам залата в такъв случай. От името на Зелените има думата госпожа Барбара Лохмилер. Благодаря, господин председател. С насърчаване на равенство между половете в региони, засегнати от кризи и конфликти, това се превръща в една а, тема на съвета за сигурност на ОНЕ. Това беше една много важна стъпка при въвеждането на задължителни правила и мерки, свързани с сигурността на жените. От 2005 година беше изискано да се приложи тази резолюция. Сега чух, че само 20 държави са изпълнили тази резолюция, между тях държави като Великобритания и Швеция, но и африкански, например като Либерия. Такива а, планове за действие трябва да бъдат приемани в рамките на Европейския съюз, но моята родина Германия отказва да а, приведе в действие такива планове. Такива действия са получили по-голямо внимание на международната сцена. Трябва да има повече мерки, свързани с равнопоставеността между половете. Става въпрос за следното. Да се окаже помощ на а, насилваните жени и момичета. Става въпрос и а, е, за съдебното преследване на извършителите. Това е свързано с промяна на съдебната система на място. Както представителя на Лейди Аштън каза, че а, има възможност за 200 милиона евро за оказване на подкрепа на изпълнението на тази резолюция. Искам да подчертая, че е необходимо а, да се а, включат неправителствените организации на място при разходването на тези средства. Благодаря. Госпожа Ева Брит Свенсон от Обединената левица. Благодаря Децата и жените са жертви на насилие в конфликтни е, региони. Е, те са много уязвими. Също така беше ясно подчертано, когато госпожа Валстрем каза, че жените не са само жертви, а те са същевременно и важни участници в действията насочени за постигане на сигурност в тези региони. Те взимат участие в създаването и вграждането на демократични структури след прекратяването на конфликтите. Тази резолюция на 10 години и жените а, обаче продължават да са жертва. Но те не са ясно изразени в своята функция за установяване на мир и изграждане на демокрацията. Знаем колко е важна ролята на жените в тази насока знаем също така, че мъжете са тези, които най-вече оказват влияние върху вземането на такъв вид решения. Европейския съюз трябва да насърчи постигането на равенството между мъжете и жените, когато става въпрос за разрешаването на такъв тип въпроси и проблеми. Благодаря, госпожо Свенсън, от името на партията за демокрация и свобода в Европа, господин Пашка. Благодаря, госпожо председател. Резолюция 1325 на съвета за сигурност на ОНЕ относно жените, мира и сигурността е един от последните документи, който заслужи уважение във всички държави по света и подчерта важната роля на жените. Тази резолюция а, съдържа един дълбок, смис, дълбок смисъл в себе си. Това е една резолюция, която може да окаже защита на а, жените и момичетата, които са жертва на сексуално насилие. Всички дър, държави признават своите задължения, произхождащи от резолюцията 1325 на съвета за сигурност. Трябва да се създаде също и среда за изпълнението на разпоредбите, проистичащи от резолюцията. Има много сериозни проблеми при зачитането правата на жените и то най-вече в Африка, в Централна Африка и в някои азиатски държави. Военните режими се оповават на съвсем други принципи и инструменти, различни от тези, които ние имаме в нашите демократични общества. трябва да предприемем мерки в рамките на Европейския съюз, така че а, да можем да упражним един по-голям натиск върху режимите, които не а, зачитат правата на своите граждани. Благодаря, господин Пашка. Сега от името на независимите госпожа Морвай. Kedves képviselőtársaim, azt hiszem, hogy mindenki könnyen tudna Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, всеки лесно може да си отговори на въпроса за тези големи групи от хора, които фактически нямат достъп до вземането на политически, социални и економически решения, а в същото време страдат от последиците от тези решения. Естествено става въпрос за жените, уважаеми колеги, особено в условията на въоръжен конфликт. Ако вземем економическото положение, жените слагат хляба на масата на своите семейства. И страдат най-вече от, от бедността. Е, заедно с е, своите деца. И ако се върнем към съдържанието на резолюция 1325, нека си припомним, че е, жените трябва да получат по-голяма роля в процесите на вземане на решения, които засягат собствената им съдба. Да вземем въоръжените конфликти, да вземем конфликта в Газа, например. Жените се, се грижат за, за пострадалите, е, за, за ранените е, в резултат от е, безмилостните акции на израелските военни. Те се грижат за, за децата, грижат се за оцеляването на, на семейството. Докато бомби да разрушават училища, пътища и, и домове. И, и не можем да, да пренебрегваме всичко това. Благодаря ви, госпожо Морвай. Сега ще е, започнем с изказванията на отделни депутати. Господин Жовен. Госпожо председател, уважаеми колеги, е, в конфликтните зони е, прибягването към насилие срещу жените е съзнателна практика. Изнасилването е също така масова планирана практика. Това е оръжие, което връждуващите използват един срещу друг. И трябва да бъде заклеймено. Но декларациите не стигат. Трябва да намерим някакви начини да предприемем действия, поради което, уважаеми колеги, аз ви предлагам да помислим по три насоки на действие. Първо, Следва да бъдем убедени, че във всяка конфликтна обстановка, в която Европейския съюз се намесва, той ще подкрепя местните женски организации при е, зачитане на принципите на е, свободата и правосъдието. Тези принципи е, могат да бъдат укрепени единствено с разчитане на местните активисти жени. На второ място, второ направление на действие. Когато ние, самите европейци, е, е, участваме в предоставянето на помощ за възстановяване на страните след конфликти, смятам необходимо е да изискваме от е, местните представители да определят квоти за участие на жените в вземането на решение. Да вземем палестинската администрация, която подкрепяме почти на 100% от разходите трябва да настояваме за по-широко участие на жените в политическия живот. Положението в Близкия изток би могло единствено да се подобри в резултат от това. И най-сетне заедно с представители на гражданското общество, с силите на реда, е, е, би следвало да работим за повишаване присъствието на жените в собствените ни представителства, собствените ни мисии и контингенти. Благодаря ви. Господин Тарабела има думата. Госпожо председател, уважаеми колеги, преди 10 години съвета за сигурност на ОНЕ за пръв път в историята си прие резолюция, която засяга положението на жените е, в условията на конфликти. 10 години след тази резолюция все още хиляди жени стават жертва на насилие, като в Конго, е, например още повече тези варварски актове се извършват нерядко при присъствието на части на ООН на място. Настоявам Европейския съюз да обучи свои специалисти председателката прекъсва оратора и го моли да чете по-бавно, за да може да бъде превеждан. Значи всички трябва да, да имаме предвид, че отчитането на половите отношения е гаранция за постигане на напредък в много направления на обществения живот. Ораторът продължава да чете доста бързо. В рамките на Европейския съюз би трябвало да развием капацитет за работа и анализ по тези въпроси както представители на съвета посочи, наистина правени усилия, обменя се положителен опит. В рамките на специална работна група повече от 10 държави членки са предприели национални мерки. Бих искал останалите 17 да направят същото. Аз се отнасям с голяма надежда към бъдещата външно-политическа служба, е, като Предполагам, че равенството на половете ще бъде отразено в нейната е, щатна структура и в присъствието и на място. Благодаря. Благодаря ви, господин Тарабела. Госпожа Фигерейдо, една минута. Госпожо председател, много важно е да се подчертаят въздействията на войната и конфликтите върху жените и децата. Става дума за много тежки моменти. Войните, които в момента текат в Ирак, в Афганистан, има също и сериозни конфликти. Има окупирани територии, Палестина, Западна Сахара а положението се влушава и от бедността. Да не говорим, че политиките на неолибералните правителства влушават на нещата. НАТО по... и... прие своята нова стратегическа концепция, но дали тя ще помогне? Имаше мирна демонстрация, организирана от кампанията Да на мира, на... не на НАТО. Стотици хиляди души дем... участваха в тази демонстрация те искаха мир, искаха различни решения, различни от НАТО, искаха защита на правата на човека. Утре ще има стачка в Португалия. Стотици хиляди души ще излязат на улиците, за да демонстрират срещу неолибералните политики, които въздействат зле на всички, но най-зле се отразяват на жените. И ще се борят за политика политики, е, свързани с е, насърчаването на социалното и економическо развитие. Благодаря господин Кукън за една минута. Благодаря господин председател, уважаеми колеги. Искам да приветствам а, годишнината на резолюция 1325. Тя има голямо значение за установяване на мира на глобално ниво в тази резолюция се подчертава и ролята на жените при решаването на конфликти. Искам да кажа, че през последните 10 години беше инвестирано в постигането на тази цел. Въпреки това, насилието срещу жените продължава и това е една от основните черти на всеки конфликт. Стига се до систематично насилие срещу жените, както преди конфликта, така и след а, тях. Ако си спомним за а, жестокостите в Сиера Леоне, в Босна, в Конго и в редица други държави, а, при които жени са станали жертви на насилие. Спомените от тези събития са ужасни. Жените бяха насилвани и измъчвани. Краят на един конфликт не дава гаранция за прекратяването на насилието срещу жените. Това трябва да го имаме предвид. Участието на жените при установяване на мир и демокрация е един от основните принципи, заложени в резолюция 1325. За съжаление обаче това не е така. А, има много а, действия, с които а, ситуацията може да се промени. Трябва да има политическа воля, трябва да се създадат необходимите условия. При изпълнението на тези задачи и действия ще се създаде възможност а, за жените да участват в разрешаването на конфликтни ситуации. Също така госпожа Аштън и нейните сътрудници могат да изиграят роля при изпълнението на тази резолюция. Госпожа Лозинг за една минута. Жените и децата са засегнати от войни и конфликти правата на жените се нарушават системно. Конфликтът в Конго показва, че военната намеса не води до осигуряване и гарантиране сигурността и правата на жените. Даже се установяваме, че е точно обратно. В Афганистан правата на жените са вълшени повече от когато и да е. Резолюция 1325 може да бъде изпълнена само чрез прилагането на граждански действия, граждански мерки, когато няма конфликти. Неприемливо е а, да не се насърчават спазването на правата на жените. Също недопустимо е да се използват деца за участие в военни конфликти, а също и а, жените да бъдат насилвани. Благодаря, госпожо Лозинг. Сега преминаваме към процедурата за привличане на вниманието. Четири колеги искат да вземат думата. Госпожа Естрела. Господин президент, благодаря, госпожо председател. Вече говорихме за резолюцията на съвета за сигурност и за плановете за развитие и сътрудничество, но факта е, че жените продължават да са едни от най-сериозните жертви на въоръжените конфликта. Жените трябва да се включват в предотвратяването на конфликтите. Ако има повече жени е, на високи държавни постове в тези страни, сигурна съм, е, че ще има и повече мир и сигурност по света. Ще се ще има и по-добри условия на живот, по-добро развитие. Така че жените трябва да участват в управлението на всички ни важните трябва да участват в процеса на установяване на мира. Това не е процес, който подлежи на управление само от мъжете. Благодаря госпожа Първанова. Госпожо председател, когато говорим за жените в конфликтните зони, трябва да имаме предвид, че въпреки увеличените усилия в тази посока, като назначението на бившия комисар Марго Валстрам като специален представител на генералния секретар на ООН по, от, по въпросите за сексуалното насилие и конфликтите, има необходимост от още действия в тази връзка. Партньорството между парламентаристите, институциите и гражданското общество са от решаващо значение за постигане на целите на плана за действие на Международната конференция за населението, както и целите за развитие на хилядолетието. За тази цел трябва да се осигури по-добро представяне на жените в усилията за предотвратяване на въоръжените конфликти. Трябва да се има предвид, че те могат да играят голяма роля в опазването на мира. Европейския съюз може да изиграе важна роля за тези цели, за да постигне решение на въпроса с е, продължително действие, за да се е, запази международния мир и сигурност. Благодаря, госпожа Доц. Thank you, uh, President. Um, I want to give my... Благодаря, госпожа председател. И искам да изкажа своята подкрепа за резолюция 1325. Northern Ireland, where we have a very active women's sector, a sector that... В Северна Ирландия жените са много активни и това е... И тяхната дейност е допринесла за доброто на нашата страна. Аз представлявах, преди да стана депутат в Европейския парламент, западен Белфаст в нашия парламент. Е, е, там години наред е, преживявахме между общностното ните конфликти и във връзка с дейността на Ира. Така че много добре знам колко важно е участието на жените. говорим за едни обикновени жени, които показаха, че могат да са много добри лидери и отлични примери е, за жените в други страни. Има специални центрове в Белфаст, е, които действат е, за по-добри отношения между двете общности в Северна Ирландия и също така се борят за по-добри постижения в образованието. Благодаря, госпожо Да, от госпожа Николао има думата. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че днешния дебат няма просто да отбележи приемането на резолюция 1325 преди 10 години, а ще постави началото на един нов подход. Според мен заявяна, заявената добра воля не стига. Разбира се, е, отчитайки реалността и подобни декларации са необходими, но са необходими преди всичко действия. В рамките на външната политика на Съюза би следвало да създадем е, кодекс на поведение е, по време на въоръжени конфликти и след конфликтите. Женевската е, конвенция криминализира определени актове, извършени в условията на конфликт. Е, предполагам обаче, че такъв кодекс, изработен от, Съвейс... от Европейския съюз, ще ам, представлява неговия принос е, към положа... подобряване положението на жените в въоръжените конфликти. Благодаря. Госпожа Заборска също поиска думата. Имате думата. Госпожо председател, господин комисар. Господин председател, ние честваме 10-та годишнина от приемането на резолюция 1325 на съвета за сигурността на ОНЕ относно жените, мира и сигурността. Аз обаче се опасявам дали се упражнява достатъчен контрол върху изпълнението на резолюцията. Ситуацията се подобрява с много бавни темпове и е трудно да се окаже съдействие на жените да се интегрират в обществото, независимо от техния происход. Също и запазването на семейството е важно а, за възпитаването на децата, така че те ще живеят при достойни и нормални условия. Докато жените не се чувстват сигурни в семейството и в обществото, не можем да говорим за мир. Благодаря, госпожа Саборска. Сега сме готови с тази процедура. Господин Шастел има думата от името на госпожа Аштан. Госпожо председател, уважаеми колеги, аз е, естествено съм съгласен в много отношения с казаното от вас. Как да не се съгласи човек, особено с казаното от господин Жавен, от господин Тарабела, относно начина по който външно-политическата е, служба на Европейския съюз би трябвало да представи сериозна възможност за укрепване на ролята на Европейския съюз в областта на, на жените, мира и сигурността. Е, трябва да се е, отчита непрекъснатото предизвикателство за гарантирането е, на е, по-широко представителство на жените на всички равнища, в това число в щатното разписание на външнополитическата служба. Госпожа Аштън вече направи такъв жест, като назначи госпожа Розалин Марстън за първ път жена специален представител на ООН в Судан. Седем от ръководителите на постоянни представителства на Европейския съюз по света са жени, което е, е, представя ни повече ни малко 50% увеличение на е, представителство на жените на такива постове. И, а, също така смятаме, че е важно да се предприемат мерки за повишаване осведомеността и съзнанието на други организации и държави в съчетание с широка просветна и учебна дейност е, в рамките на Европейски инструмент за демокрация и правата на човек. Е, и чрез този инструмент е, Европейският съюз подкрепя усилията на ООН по изпълнението на резолюцията, особено в Пакистан, в Афганистан, в Грузия, Армения, Азербайджан, в Узбекистан, Киргистан и Таджикистан. Най-сетне Европейският съюз все така е убеден в необходимостта да се засили свет, отговорността на световната общност в отношение, да бъде създадена работна група за установяване на постигнатия напредък по изпълнението на резолюция 1325, благодарение на което да бъдат формулирани препоръки за попълване на празнотите. И така Европейският съюз поиска от съвета за сигурност на ОНЕ да удвои усилията си за премахване на безнаказаността на посегателствата срещу е, жените в е, рамките на, на въоръжен конфликт, е, да бъде търсена отговорност от всички страни, извършили подобни актове на насилие. Благодаря. Благодаря ви, господин министър. Госпожи и господа, получила съм 6 проекто резолюции от е, различните политически групи по е, тази тема, но е, разискванията все